Скъпи колеги, в Италия не сме свикнали много с снега. И полетите ни бяха отменени или закъсняха, но се радваме, че сме тук. Бих искал да приветствам за добре дошъл председателят на Европейската централна банка, господин Марио Драги. Поради ограничените във времето ще пропусна съпителните си коментари и незабавно ви давам думата. Ще се наложи и малко да съкратим втората част от съпитълните ни среща, т.е. въпросите и отговорите с по 4 минути за първия тур и обединяване на въпросите от вторият тур. Господин Драги, добре дошъл, имате думата. Благодаря ви, господин председател уважаеми членове на Комисията по економически и парични въпроси, дами и господа. За мен е удоволствие отново да съм тук в Европейския парламент за първото изслушване тази година пред вашата парламентарна комисия. Двете теми, които избрахте за днешният дебат, са много важни в момента и ще разгледам и двете една след друга. Най-напред ще се спра на прогнозите за инфлация в еврозоната и основното взаимоотношение, което съществува между економически растеж и инфлация. След това ще се спра на това колко са важни инфраструктурите на финансовите пазари за паричната политика. По този начин ще ви обясня защо емитиращата централна банка трябва да разполага с нужните инструменти да се справи с възможните рискове в ограничен брой области, които са ключово значение по отношение на мандата в областта на паричната политика. Първо по отношение на инфлацията, економическия растеж и е, паричната политика на ЕЦБ. В встъпително, както казах в е, стъпителното си изказване при предната заседание на Европейския парламент тази година економически растеж в еврозоната е много силен и по-равномерно разпределен, както по отделните отрасли, така и от географска гледна точка за първ път от финансовата криза сам. Съгласно последните данни, с които разполагаме, економиката на еврозоната е, е има отбелязва растел от 2,5% за 2017 година, като по този начин се отразява значително засилване на вътрешното потребление и инвестиции, като този процес беше подкрепен в силна степен от мерките по пръчната политика на ЕЦБ, които значително улесниха условията за кредитополучаване на домакинствата и на предприятията, включително и за малките и средни предприятия като си има предвид всички мерки по паричната политика, които бяха взети между средата на 2014 средата на 2017 година, цялостното въздействие върху економическия растеж и инфлацията на европейската зона се определя и в двата случая като близо 0,9% акумулирани стоености за периода 2016-2020 година нашите мерки. По този начин съпъсват економиката на еврозоната по път на устойчиво възстановяване, като се възстановяваме върху вътрешната економическа динамика и по този начин ставаме по-устойчиви за евентуално намаляване на потреблението на световно равнище. Но именно с това инфлацията все още не дава достатъчно окоръжителни е, признаци за приспособяване, след като беше под равнище под 1% в рамките на 3 години с евентуално спад към негативни стойности. Инфлацията на еврозонията се колебае между 1,3 и 1,5% от месец май миналата година насам. Годишната инфлация е 1,3% за месец януари промените в ръкатете равнище на инфлации се дължат на по-нестабилни компоненти, като например цените на енергията и в някои в по-малка степен цените на храните различни показатели, които наблюдаваме с, с цел придобиване на по-ясна представа за днес в инфлацията, остават под очакваната равнища. Инфлацията, с изключение на енергетиката,

и храните беше 1% през януари и беше между 0,9 и 0,3% за второто полугодие на 2017 година. А сега нека да погледнем тези развития от по-дългосрочна гледна точка. Наскоро, при, скорошният период на ниска инфлация може би изглежда изненадващо от гледна точка на цикличното развитие на економиката, предвид, че отбелязваме економическа расте в последните 4 години с постепенно стабилни равнища на растеж, което означава, че от има и други фактори от циклично естество, които вероятно са изиграли влияние върху връзката между економически растеж и инфлация. Фактори, противопоставящи на цикличността, обяснява в голяма степен защо има толкова ниско равнище на запъсваща инфлация. В голяма степен става дума за намалената економическа дейност и високото равнище на безработица след кризата с държавните дългове. Тези фактори обаче сами по себе си са от временно естество и не би следвало да повлият на инфлацията в средносрочен план, въпреки че биха могли и въпреки че е, оказват влияние върху скоростта на приспособяване на инфлацията. Освен това, предвид е, несигурността, свързана с е, мерките за економическо възстановяване, може да се окаже, че последиците са по-големи от очакването, което пък от своя страна да повлияе на появата на натиск върху цените и това се вижда най-ясно в, на пазара на труда, където увеличаването на надниците а, е, не е, остава доста ограничено в сравнение с увеличаването на економическия растеж. Но се очаква тази тенденция да се промени с е, увеличаването на економическия растеж и намаляването на безработицата. Действително, забелязва се увеличаване на тенденциите в еврозоната и се очаква тази тенденция да се запази. От структурна гледна точка глобализацията може би е намалила способност на инфлацията да реагира бързо на вътрешните цикли, но а, нямаме нужните емпирични данни за еврозоната в това отношение. Други фактори са демографските тенденции, промените в поведението, които са свързани с технологическият напредък и които биха могли да съдържат елементи на натиск върху целите, например, чрез увеличаването на прозрачността на ценообразуването. Въпреки че тези фактори може би са от по-постоянно естество. Те не би трябвало да имат постоянно въздействие върху равнището върху инфлацията. Като цяло анализът ни показва, че връзката, която съществува между химически растеж и инфлация в голяма степен остава за непроменена, въпреки че в известна степен е намаляла през последните години, като си има предвид че тя се отрази на нашите очаквания за приспособяване на инфлацията към химически растеж гледайки в дългосрочен в напред, предполагаме, че инфлацията ще запази е, тенденцията си за увеличение, подкрепена от нашите мерки по бъдещата политика. Двам се обаче има и елементи на несигурност, особено свързана с е, наскоро отбелязаната нестабилност на финансовите пазари, особено по отношение на валутните и обменни курсове. Смятаме, че това трябва да се вземе предвид при средносрочните прогнози за ценовата стабилност. Ето защо, макар е, че Очевидно, етапът на възстановяване на економиката на еврозоната се отрази положително на нашите прогнози, търпението и упоритостта по отношение на паричната политика продължава да са важни по отношение на инфлацията, за да се завърнем към търсеното равнище от близо до, но по-низко от 2%. Действително, развитието на инфлацията в голяма степен се дължи на възможно най-голяма степен на експанзивна парична политика, която да се основава на мерките ни в областта на парична политика и в дума най-вече за програмата за купуване на активи, както и ръководните ни насоки по отношение на лихвите, свързани с чуждестранни валути. А, сега няколко думи за ролята на лимитиращата Централна банка и взаимодействието, което съществува между инфраструктурите на финансовите пазари от една страна и паричната политика от друга страна. Това беше втората тема, която избрахте за днешното изслушване. Действително това е важна тема, която би следвало да обсъдим своевременно. Бих искал да ви припомня колко важна роля играят централните контрагенти в финансовите пазари. Те играят посредническа роля в цял на мрежа от финансови транзакции, като по този начин те намаляват риска на равнището на централните транзакции и увеличават прозрачността на финансовите пазари. Въпреки това обаче нарушаването на клининговите дейности може да се отрази много негативно на възможността ни да изпълняваме целите си в областта на паричната политика. Така, например, може да се стигне до значително ограничаване на нещата ликвидност за сключващите сделки с, централните контрагенти, които често са също така и контрагенти за Централната банка. Често това може да се дължи да на резки искания за увеличаване на предоставянето на лични ресурси от даден централен контрагент в особено тежки условия. Освен това, дейността на централната контрагент може да повлияе на нормалните канали за предоставяне на парична ликвидност. Това бяха само два примера за връзката между дейността на централните контрагенти и паричната политика. Тези взаимодействия не са нещо ново, но трябва да им обърнем по-голямо внимание по две причини. Първо, финансовата система в по-голяма степен за разчита на централните контрагенти. Въвеждането на задължителните условия за клиринг на централно равнище в отговора на финансовите пазари направиха финансовите пазари по-сигурни и по-прозрачни. И това в голяма степен е, се случи благодарение на натиска оказва Европейския парламент за по-строг е, регулация на е, финансовите пазари, в частност благодарение на регламента ЕМИР. Тези мерки са достойни за похлава, но това означава също така, че централните контрагенти се придобиват по-систематично значение. На второ място, решението на Обединеното кралство да напусне Европейския съюз означава, че съгласно националният, извинете, настоящият регулаторен режим, някои от а, централните контрагенти, които работят с а, големи масиви а, разплащания в евро, ще работят извън рамките на настоящата ни рамка. Ето защо предложението за Емир 2, което в момента се обсъжда от а, вашата комисия, според нас е важна промяна. Настоящият режим нямаше за цел да се справя с, а, гол... с широкомащабни операции по клиринг на а, транзакции с а, а, евро като разплащателна единица извън рамките на Европейския съюз. Трябва да се вземат предвид ролята на тези важни за системата централни контрагенти на трети страни, като за цел и те по някакъв начин да бъдат включени в системата за европейски банков надзор. В това отношение управителният съвет на ЕЦБ иска да излезе с по-ясни насоки за връзката между централните контрагенти и паричните пазари. Изисква се също така и промяна на член 22 на статута за създаване на ЕЦБ, която, промяна, която беше одобрена с пълно единодушие от управителния съвет на ЕЦБ през юни минута година. А пък съда от своя страна излезе с решение, че ЕЦБ може да поиска промяна на европейското законодателство с цел изменение на член 22 статута си, ако се стигне до решение, че регулирането на централните контрагенти президенти е важно, за да се изпълнят себе своят мандат съгласно договорите. В частност, за да можем да предвидим, че ще отговаря, че ще можем да изпълним новите си задължения съгласно регламента ЕМИР 2, е много важно да разполагаме с нужните правомощия съгласно договорите. Ето защо е важно да се пристъпи към изменение на член 22. Като си имам предвид опасността, при която е изправен ЕЦБ по отношение на прилагането на паричната си политика, ЕЦБ се нужда трябва задължително да разполага с нужните инструменти по отношение на централните контрагенти, особено в случай на криза. Държа да подчертая, че тези е, мерки имат за цел да се справят с е, конкретни опасности в определен ограничен брой области, които са важни, за да гарантира доброто функциониране на причната система и безпроблемното функциониране на разплащателните системи, което е от съществено значение за да изпълним целта си за запазване на паричната стабилност, съгласно задълженията ни според договорите. В отношение трябва да се вземат предвид ликвидните споразумения и другите споразумения, свързани с оперативната съвместимост. Държа да отбележа, че подобни мерки ще се задействат само в случай на очевидна заплаха за провеждането на нашата парична политика и по никакъв начин няма да навлизаме в правомощията на надзорните органи, на централните контрагенти или други правомощия на националните власти. Ние ще се придържаме само към нашия мандат, а именно наблюдение и прилагане на мерките в рамките на еврозоната. Освен това, всички мерки, които може да присъдим, трябва да бъдат пропорционални и оправдани за целите на изпълнение на пръщната ни политика. Освен това, държа да подчертая, че като правило реж... прилагането на режима за страните не членки на еврозоната, извинете, държавите, които не са членки на Европейския съюз, трябва в най-голяма степен да се извършва при пълно сътрудничество с съответните местни власти на тези страни. Освен това, когато се започна работа по важните ключови законодателни предложения, които се обсъждат в момента, включително Емира 2, трябва да започне още преди самото излизане на Обединеното кралство от обединен от Европейския съюз. В противен случай има опасност Европейската централна банка да остане без нужните инструменти да се задейства в случай на проблем с централен контрагент извън Европейския съюз. И на непосредно място не бива да пренебрегваме трансграничните последици от дейността на централизираният клиринг в рамките на Европейския съюз. Ето защо трябва да се срамим към по-голямо сближаване на изискванията за надзор на, на, на европейско равнище. По този начин ще се запазят принципите целността на вътрешният пазар и равнопоставеността. Европейския парламент може да изиграе много важна роля при постигането на тези цели. В заключение, меките ни по паричната политика имат очевидни ползи за економиката на еврозоната но имаме нужда от допълнителни е, законодателни инициативи за намаляване на нестабилността, засилване на устойчивостта в случай на криза и увеличаване на потенциала за економически растеж. Само амбициозни политики могат да доведат до конкретни облаги за народа, народите на Европейския съюз. Това ни показва и общата ни история. Тази година обелязваме 25 годишната от а, е, създаването на единия пазар, влизането в сила на договор от Мастрих. Това бяха смели решение. Ние продължаваме да се възползваме от плодовете им до днес. Стоките, хората и капиталите могат да се движат невъзпрепятствани и европейските институции гарантират за един прилагане на опасното законодателство в рамките на целия съюз. От създаването на економически Ричния съюз насам продължихме да се развиваме чрез приемането на единната валута. В този дух очаквам с нетърпение постоящите ни подходящата ни работа по реформа на економически паричен съюз. Благодаря ви за вниманието. Оставам на ваше разположение за въпроси. Благодаря ви, господин Драги. Ценя търпението и упоритостта по отношение на паричната политика. И това в контекста на законодателната ни работа по ЕМИР 2 и член 22. Ние сме а, убедени, че ще успеем да приключим работата до края на годината по причините, които изложихте. Сега ще трябва да огранича времето за изказване. Да ги добре е дошъл. Само за протокола, благодаря ви за заключителните думи в пленарна зала в Страсбург. Тогава, които този пакет може да има върху международните компании и депозитите в банките от еврозона данък за ръпът на капитал от банките на еврозоната към Обединеното кралство, за да се излече данъчно предимство. Какво е мнението ви в това отношение? Вторият ми въпрос е свър... да ви попитам дали ЕЦБ е взела предвид закрилата на потребителите в насоките за банките по отношение на от затруднения. Um, question... Благодаря. На първия ви въпрос Американската реформа доведе до голяма промяна в политиката. Да. Относно въпросът ви за изтичането на капиталите. Реформата на се репатрират капитали и това е в тясна връзка с за състоянието на пазара. Наблюдаваме това изтичане на капитали, но е трудно да а, имаме оценка на дългосрочните последствия. Вид положителни последствия, т.е. ползите, които първо се усещат в САЩ и след това в Европа. На следващия ви въпрос. Господин председател, Днес, както и друг път, вие отново изразихте надежда Европейският економически и паричен съюз да се задълбочи. Както и друг път, вие отново препотвърдихте надеждата за задълбочаване на Европейският економически и паричен съюз. Така че без да увъртам повече, бих искал да ви попитам какво а, мислите за начина на номиниране на членовете на съвета на ЕЦБ. Това не бе взето предвид от Европейския съвет. Смятате ли, че случилото се в съвета след заседанието при закрити врата, което проведо процедурата по един или друг начин. Какво смятате за искането на Европейския парламент в борда на ЕЦБ да има повече жени? Какво мислите за прозрачността, в която работи институцията, която представлявате? Um, Правителният um... съвет се определя в член 283.2 на договора и в статута на ЕЦБ и по-специално члените ЕКОФИН. Светлината на тази процедура при предишната процедура по назначение е гледа положително на ролята, която изигра Европейския парламент в това отношение. Ние приветствахме вашата роля. Това е постигнали до този момент и подкрепяме тази цел. Госпожа Берес, още половин минута ми остава. Извинявайте, но мисля, че не отговорихте на въпроса ми. Аз не исках да ми прочетете члена от договора, а да ми кажете какво точно изискват критериите по член 283.2. Със сигурност на 21 март вашата институция ще се бестено решението на съвета. Now it's, uh, it's silly, it's not for me to discuss. Не мога да обсъждам кандидата, който е номиниран от Екофин. Бих могъл да кажа е от договора и че тук няма въпрос няма място за а, лични връзки. Всичко е свързано с компетенциите на кандидата. Вие какво казахте? Нещо за 26 март ли говорихте? За 21 март. Не, много по-рано ще се случат нещата. На 8 март. Ще се направи оценка на кандидата, на професионалния му опит, което означава, че институционалната рамка е най-важният ни щит срещу политическа намеса. На независимостта са останалите стълбове. Господин Луис, благодаря господин председател. Добре е дошъл господин Драги. Ще се спра на първата част от уводните ви думи. Днес говорихте за необходимостта от по-тесен мониторинг. Бих искал да попитам, възнамерявате ли да разширите метода на изчисляване на цената на активите? Има две опции в това отношение. Може да включите само цените на жилищата в индекса на инфлацията, тъй като цените на жилищите се отразяват на покупателната способност на хората Петър Брат скоро а, излезе с изявление и а, каза, че жилищата, в които си живеят собствениците, трябва да бъдат включени в хармонизирания индекс на потребителските цени. Би било добре да чуем мнението ви. А втората опция е да се включат всички цени на активите. Когато се измерва индекса на инфлацията от ЕЦБ, така ще се избегне създаването на балони. Вие бихте ли помислил върху тези две опции? Благодаря ви. Ние вземаме предвид цените на активите. Това е важна социална информация. Основната ни цел обаче е хармонизиран индекс за потребителските цени и се стремим да го държим близо до 2% или по 2%. Опитваме се да направим така, че потребителските цени да отразяват покупателната способност на хората в еврозоната. Както вече казах, Важно е да се взема предвид и ефекта върху... Придържайте се към 4 си минути. Аз говорих две минути. Значи ми остават още две, казва господин Лунс. Доколкото разбирам от отговори, ви няма да придържите се към 4 си минути. Аз говорих 2 минути. Значи ми остават още 2, казва господин Лунс. Доколкото разбирам от отговори, ви няма да... А по втория въпрос, разбирам, че няма да включите всички цени на активите. Все повече економисти се съгласяват, че финансовата криза от 2008 година е резултат от изключително ниските лихви между декември и юни 2004 година. Това, благодаря, мога да ви обясня какво имах предвид с този си отговор. По много начини може да гледаме на причините за финансовата криза. Една от тях е тази, която цитирахте, експанзионната политика. Но има и друга причина, а именно разпадането на съществуващата финансова рамка. Нещо, което се случи 10 години преди кризата. И двете обяснения – Всъщност има хора, които поддържат първото или второто обяснение. Но едно е ясно. Когато се води оправдана експанзионна политика, а тя е оправдана с оглед настоящото положение, тя трябва да бъде направена, защото има такъв мандат. Последното нещо, което желаем е да се разпадне или да се смекчи сегашната регулаторна рамка. И тук а, а, говоря не само за м, това на европейско равнище, но и на световно. Благодаря, Волф Клинц. Благодаря, господин председател. дълбочаването на економическия и паричен съюз и завършването на банковия съюз са две цели, които преследваме. Уравнище, но и на световно. Благодаря, Волф Клинц. Благодаря, господин председател. Задълбочаването на економическия и паричен съюз и завършването на банковия съюз са две цели, които преследваме. Основната ни роля за постигането на тези цели е да вземем предвид нивата на необслужваните кредити в някои държави членки на еврозоната. Как смятате вие, че бихме могли да постигнем тази цел? Необслужваните кредити да не надвишават 10% в съответните държави. Втори въпрос. В немско списание се каза, че вие сте се срещнал с финансовите министри на последното заседание и сте казал, че Гърция ще може да излезе от капиталовия пазар, ако не слага с необходимите средства. Отново бих искал да попитам питам как смятате, че може да преодолеем този проблем. И на следващо място, очаквате ли четвъртата спасителна... Очаквате ли, че ще се нуждам от четвърта спасителна програма? На следващо място, един съвет за преструктуриране, чието председател сте вие. Много често чувам, че единия съвет за преструктуриране не често обосновава решенията си, използва алгоритми и модели, които не могат да бъдат разбрани от хора, които не са в този съвет. Смятате ли, че може да... Благодаря. Ще отговоря най-напред на последния ви въпрос. Не знаех, но ако нещата стоят по този начин, ще трябва да подобрим, кому смятате, че трябва да подобрим нещата в това отношение. На първия ви въпрос. Това е тясно свързано с създаването на едината схема. Риск. Дали се излагам на риск, ако нямам такава застраховка? Намаляването на риска върви ръка за ръка с поделянето на риска. Част от намаляването на риска е свързано с необслужваните кредити, но и не само. То се отнася до активите от ниво 2 и ниво 3. Това е наследството на финансовата криза, е, както и наследството на голямата рецесия. Трябва да се справим и с двата проблема. Дали искаме е, количествени цели или не, това е въпрос, на който ще отговорят най-добре надзорните органи. Обикновено надзорните органи не обичат да им се казва каква е цифровата цел, която трябва да се преследва от всички банки в еврозоната, защото надзорните органи искат да си запазят поле на осмотрение и да вземат предвид специфичната ситуация на конкретната банка. Със сигурност обаче докладите а, за напредъка, качествените доклади са от... Докладите за качеството са изключително важни и с тях, за тях трябва да се работи. На въпроса ви за Гърция, отговорът ми е, ами не дискусия, за необслужваните кредити, за необходимостта от тяхното намаляване чрез електронни търгове и необходимостта от напредък. Гърция много работи в това отношение. И никаква програма, нищо подобно. Не председателят на ЕЦБ решава в това отношение. Държавите членка Лотос каза почти същото. Той е от финансовата група. Господин Пападимули. Поиста я ми фора. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, господин Драги, за това, че отново сте тук в нашата така, положителното впечатление след е, оценката на гръцката економика. Но точно така както и е, Евклидиш Сакалотос е, е, го направи преди, че оценката е в общи линии положителна, но очевидно е имало и някакви спорни моменти и различия в медиа. Официални изявления за това, че положително се развива гръцката економика, за това, че на базата на направената оценка може да се приеме, че е, в един миг е, е, много се радвам, че има положителни сигнали за едно добро развитие на гръцката економика. Европейската Централна банка а, споделя ли а, а, това, което утвърдят а, същата оценка по отношение на а, така, ликвидния? Не. Не съм а, песимист в по-голяма степен. Една голяма част от а, а, да потвърдят така, оценката за, по отношение на критериите за. Благодаря, господин председател. Господин Траги, ABLV е банка, която очевидно е пред фалит в петък срещу събота всъщност се взима решението за това, че няма да се правят никакви усилия за спасяване на банката. Защо? Е предвалит или вече, така да се каже, в несъстоятелност какъвто е случая с ABLV, каква е ролята на ELA? Ние обикновено не коментираме подробности във връзка с подобни операции. Има е, официално съобщение на банката. Имайте предвид, че ELA е е предоставила кредита, но това не е обект на нашата парична политика, която е в мандата на банката. Така че операциите са, попадат в споразумението с ELA. Естествено, че става дума за един важен процес, и в случая не става дума за конкретни активи, става дума за цялостното състояние на банката и процесите в нея. Да, благодаря за очаквания непълен отговор. Вие наполовина отговорихте. Подобни случаи на е, очевидно съмнителни е, действия на е, ИЛА може би дават основания да се помисли за промяна. И препоръките му ще спазите ли изцяло всички препоръки на омбудсмана? Да, благодаря ви. Започвам отзад напред. Да, ние получихме писмото с препоръките на Европейския омбудсман и ще представим нашия отговор в следващите дни. Преди около половин седмица всъщност получихме това писмо. Да, съгласен съм, че може би е време да помислим за централизирана система по отношение на ELA но ще са необходими естествено гласовете на държавите членки в съвета. Става дума за суверенността на националната парична политика. Това е основният момент в случая. Марко Вали. Да, благодаря, господин председател, господин Драги. Паричната политика на местно процес за постигане на целта, която посочихте. И как ще продължат действията? Ясно, че има някаква слабост и дефицит в еврозоната. Говори се за така наречените гаранционни друг начин да се решат проблемите, без да се, е, така да се каже, е, е, решават нещата на европейско. Във връзка с системния риск, какво още може да се направи в това отношение за възможното разширяване на QE на количествен е, вярваме, че инфлацията ще се движи е, в желаната посока, съгласно нашите очаквания. Цили и економическия ръст. Е, надявам се през следващите месеци това да стане. Ще се опитаме да комбинираме различни мерки. Повишават нивото и на инвестициите. Ще те инвестираме, включително и в държавни облигации а вашият въпрос, втори въпрос отнася до фискалната сближаване и ността в Европейския съюз, така че отделни държави членки да могат да преодолеят кризата. Да, солидарност означава отговорността в Европейския съюз, така че отделни държави членки да могат да преодолеят кризата. Да, Солидарност означава отговорност, а отговорност означава сближаване на економическата политика, на економическите структури, сближаване по отношение на най-добрите практики, що се отнася до дейността на и функционирането на институциите. Ето това е най-важното. Сближаване, конвергентност по принцип означава доверие в е, общите и сигурни активи. Да, в това отношение аз мятам, че можем да се похвалим с адекватни нива. ЕЦБ е подготвил много всеобхватна е, оценка на активите по а, а, а, втора и трета степен или второ и трето ниво. И аз се надявам, че а, след тази оценка нещата вече ще а, изглеждат по-ясни. да, ние отдавна препоръчваме е, точно това да бъде направено и то от дълго време. Барбара Капел. Да, благодаря господин председател. Благодаря ви, господин Драги, и благодаря за това, че все пак сте в нашата комисия, макар че е имало и неблагоприятно. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Драги, и благодаря за това, че все пак сте в нашата комисия, макар че е имало и неблагоприятни моменти в днешния ден и трудности необслужваните кредити общо взето показват е, е, една положителна е, равносметка 940 46,9% са необслужваните кредити в различните държави членки. Различията са огромни. И освен това, количествените очаквания на надзора по отношение на оценката на риска Естествено, не се говореше за това, че ще има един каталог е, от критерии, изготвен от е, надзорните органи на вашата банка. Най-вече по отношение ми е, мерки, най-вече по отношение на кооперативните банки. Публикуването на информация мерките, които ще бъдат предложени през първото три месечие, е, във връзка с оценката, която е предприела ЕЦБ, както в Гърция, така и в Италия. Благодаря ви. Нека първо да кажа, че е, необслужените кредити трябва да бъдат е, чим е, с определени критерии готовността на банките да дават кредити. Е, тоест, вредата е един по-удължен период е, на обслужване е, и в някои случаи нещата се решават благоприятно, но това трае повече време. Комисионните, капиталовата ликвидност таксите на банките, всичко това естествено се отразява. Има, ще трябва да се включат автоматично правилата от първия стълб. Това е нещо малко по-различно от нашия така наречен адендум. Защото в адендума са включени надзорните очаквания, така да се каже изложен един определен финансов институт. Комисията предлага да се формулират задължителни изисквания, които ще се прилагат автоматично към всички е, банки, всички финансови институти. Е, това означава естествено рисков профил на банките. Ако обаче е, разпоредбите във връзка с сметките и с пруденциалния надзор се включат като критерии, тогава няма да има мерки по стълб 2. Но а, а, другият вариант е а, правилата, включени в нашия адендум, да, а, в нашето приложение, да а, започнат да действат по отношение на надзорните е, е, така, мерки и отделните е, институти, които подлежат на надзор, е, явно се разминават и датите и сроковете е, в отделните варианти, които се предлагат, така че това ще е малко объркващо. А сега, а, е, а, е, може би, трябва да се лишим от втория кръг от от изказване първо. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да поговорим за а, новите а, действия, а, които ще предприеме а, Европейската Централна банка. До този момент тя се справя добре, но все пак а, всички мерки, които бяха предприяти от ЕЦБ, е, не доведоха до очакваната устойчива стабилност. Реформите е, като че ли се забавиха. Освен това започнах битки е, във връзка с е, за паричните единици. Как извършвате? Колегата Фернандес. Е, могат ли постъпленията е, на, е, и приходите на ЕЦБ да се използват на реформа, която без съответните изменения в договора няма да бъде възможна? Но за да се измени договора... Банк van België, haar jaarverslag voor 2017. Благодаря, господин председател. Имаше вече представен доклад от Националната банка на Белгия и повече от а, 80% е понякога завишаването, изкуственото завишаване на цената на жилищата а, а, в а, Белгия. А, това е голям риск. 1,5 милиарда се предвижда от, а, да се отпусне от а, Централната банка. Във всеки случай тревогата е солидна а, и а, в това отношение Европейската Централна банка би трябвало да предвиди една определена. Якоб фон Вайтсекер. Благодаря, Якоб фон Вайтсекер. Благодаря, господин. Да се намесва и да се включва Европейската Централна банка. Аз смятам, че имам редица случаи, за да не кажа всички, в които би трябвало ЕЦБ да участва. Агенцията ЕСМА на Европейския съюз Европейския съюз и е, как са разпределени правомощията в това отношение между ЕЦБ и ЕСМА. Е, ние имаме Европейски единен надзорен орган и европейски. Така че в кои случаи, да кажем, ЕЦБ трябва да е водеща, в кои случаи някои от другите компетентни органи. 2%. През януари, за съжаление, инфлацията бе негативна, т.е. нещо, което не, вече ни се случи, превиши процента на инфлация до близо до 2%. И електронните търгове е, които ще започнат е, е, по отношение на моята страна след няколко седмици. Това естествено е положително развитие, но същевременно и с тези въпроси. Добре, от една страна те се опитват някакси да спират процес. Благодаря, господин председател. Очаква се план за действие от страна на Европейската комисия, която ще бъдат закупувани отиват на там и в крайна сметка става въпрос за 60% от а, емитираните облигации на обли... кооперативни облигации и да правите повече ползваш по отношението си операции. Благодаря ви. Съжалявам за колегите, които са поискали думата, но ще трябва да спрем до тук с въпросите. Ще ви помоля, господин председател Драки да се опитате да отговорите възможно най-избито на всички тези въпроси. Благодаря ви, господин председател. Ще опитах се да си водя записки, но разбира се, вероятно няма да успея да отговоря на всички въпроси. Ще направя всичко възможно. Първо, дали паричната политика е основният инструмент за економическо възстановяване и консолидация на съществуващият економически растеж? Отговорът е, разбира се, не Сигурно вече ви е омръзнало и на вас да ме чувате как го повтарям. Непрестанно го повтарям от 5 години насам. Структурните валутата, притесняваме се от а, засилването на стабилността и фактът, че това засилване на стабилност може да доведе до нежелателно Става дума за политическо решение. Ако говори ли сума, отговаряща на част от нетните печалби, които да с... Националните централни банки, които решават в каква степен да ги върнат в националните бюджети, които от своя страна да ги прехвърлят към европейския бюджет. Както виждате, е, подобни мерки нямат нищо общо малко потенциалните мерки за преодоляване на несистематични ситуации, в които Нашата роля е да бъдем доминиращият надзорен орган, т.е. ЕЦБ би следвало да съблюдават какви конкретни задълни органи, включително и ЕСМА, така че разбира, но разбира се ще работим в тясно сътрудничество с ЕСМА, за да избегнем всякакво дублиране и да гарантираме споделянето на информация или казвам централните контрагенти трябва да спазват готовните регуляторните изисквания като транзакции в евро. Тоест ЕЦБ трябва да разполага с нужните възможности да предприема подобни мерки в случай на нужда. Разбира се, при Гърция така и с други държави членки, но а, стабилното подобряване на ситуацията би трябвало да засили и доверието ни, че ще постигнем основното на месец март на относно финансиран, стабилното финансиране сме, е, страна сме по парижкото на чистотата и силата на природните бедствия може да представлява сериозна заплаха за финансовата стабилност, защото трябва да, е, да гарантираме механизъм за разработването на специфични мерки на европейско равнище, но е важно също така да и всяка евентуална промяна на регулаторната рамка. Благодаря на председателят Драги за много интересното и много интересен и важен обмен на мнение. Следващият ни диалог по първичната политика ще се проведе през месец май. Още не е потвърден, потвърдена е конкретната данна. Благодаря. Уважаеми колеги, мога ли да ви помоля да вземете местата си? Бих искал да знаете е, съветът ЕКОФИН за решение на 20 февруари да препоръча испанският министр е, на економиката Луис Дегиндус е, за поста заместник председател на ЕЦБ. Той ще замести Витор Констанцио от 1 юни тази година за да назначава заместник председателят на ЕЦБ сред кандидати, които имат признат опит и авторитет по паричните и банкови въпроси и след консултация с Европейският парламент и на свет на ЕЦ и с автобиографията на кандидата и изчерпателният въпросник, който беше изпратен и изчерпателните му отговори, за което му благодаря. Запознахте се с неговите позиция по широк набор от въпроси, свързани не само с пръчната политика, но и въпроси свързани с прозрачността. Също така, че комисията ЕКОН проведе и неформална обмяна на мнение с двамата кандидати за тази позиция. А сега навлизаме в периода на официалната част на процедурата по консултации и моля, господин председател, уважаеми членове на, Европейска, на Комисията по економически парични въпроси на Европейския парламент, дами и господа, за мен е удоволствие да бъда отново днес пред вашата комисия официално да ви представя кандидатурата си за поста заместник председател на Европейската централна банка в встъпителното си изказване, стабилност и запазване на социалната стабилност. Накрая ще завърша с няколко думи за това, защото трябва да се задълбочи економически и паричен съюз, а именно не само за да се гарантира от управление на економическата парична система, но и за да се гарантира по-добро бъдеще за цяла Европа. През последните тем, за това, като постигнем, се дължи и на задълбочените реформи, които извършим особено в областта на финансовият сектор. Доскоро имаше много сериозни проблеми с прозрачността в испанският финансов сектор, което доведе до сериозни. Поведохме редица реформи, чето цел беше основно да се подобрят резервите и капиталовите изисквания за финансовите институции, както и да се намали тежестта, като представляват необслужваните кредити. Освен това имаше и много сериозни проблеми с влияеха на пазара и като цяло опитът ни да увеличим професионализма и да намалим политическата измерение на управителните съвети, подобряване на законодателството ни в областта на неплатежеспособността, Сили с които МВФ, ЕЦБ, Европейската банк, инвестиционна банка. Преди това съм бил и държавен секретар по економиката и през този период, този свой мандат отговарях за договарянето на присъединяването на Испания към економически паричен съюз. Също отговорчите въпроси, свързани с професионалният ми опит, а сега бих искал да кажа няколко думи за паричната политика на, Евро, на ЕЦБ. Позволете ми да продължа на английски. През последните ем, десетилетия и научната литература и опита показват колко, важна, може, колко много може да допринесе паричната политика за социалната благодността на цените. Освен това, ЕЦБ постигне успех при изпълнението на тази цена. Дори и когато се появяват рискове от дефлация, ЕЦБ отговаря по проактивен начин, като приема, предприема нужните мерки, за да се върнат очакваните равнища на инфлацията. Отлагането на политик, политика на ЕЦБ се основава на просто, но ефикасна оперативна рамка и а, стратегия с паричната политика, която се основава на качествено определение на ценовата стабилност и подход основаващ се на два стълба. Но с това ефективната парична политика нямаше да бъде възможно Широко обхватният емпирически и теоретичен анализ показва, че Сравнителната политическа независимост на ЕЦБ е от ключово значение, за да се гарантира ниско равнище на инфлация в съдносочен план, което се доказва и в случая на ЕЦБ, и в случаят на Европейската система за здравни банки на ЕЦБ. Другата част и на заинтересованите страни информация за своите стратегии, оценки и политически решения, като добрата комуникация в, областта, в тази област е от съществено значение за евентуалните бенефициери на ниското равнище на инфлация. Освен това, възможността да се възползва от както спомена и председателят Драги преди три седмици под Европейския парламент, ЕЦП. Извинете, на... Очаква се да ЕЦП да допринесе през последните две години към паричната стабилност, стъчащите дискусии за евентуалните последици от неконвенционалните парични мерки на ЕЦП в средносрочен и дългосрочен план. В това отношение е важно да се отбележи, че Притесненията за финансова нестабилност трябва да се разрешават основно с макропотенциални инструменти, защото трябва да се гарантира, че макро финансова криза показва, че един от основните последици от финансовата стабилност може да бъде е последици върху надзора на финансовите развития ето също е важно да продължаваме да следим всички тези финансови развития, както и да засилваме потенциалната регулация от последното десетилетие. Бих искал да се спра по-конкретно на една от основните полуки, която си извадихме от кризата на подшение на паричната политика. Най-важно е да има добър пренос и това зависи в голяма степен механизмите на транзакции. нестабилността на финансовите пазари може да създаде проблеми в прехвърлянето на на инструментите, защо искаме да създадем ЕДИС, Европейската схема за страховане на депозита, да се гарантира еднакво равнище на защита на вложителите, независимо къде се намират в Европейския съюз. Друга е възможност да се укрепи банковата система е чрез ускоряване на процеса на намаляването на необслужвани кредити. Също така е важно да се гарантира, че увеличаване на общия комитет за поемане на загуби и минималните изисквания за собствен капитал и приемливи задължения. Автоматизираните механизми стабилизира на национално равнище. По този начин ЕЦБ ще допринесе за възможностите на стабилизиране на еврозоната като цяло. Разполага, за да изпълни с мандат, мандата си след последната криза. Това обаче не бива да ни карат към ЕЦБ правихме, от много е важно да се прави оценка на всеки един етап за това дали мерките са възможно най-умесрачност и честност в полза на всички европейски граждани. Много ви благодаря. Благодаря ви за стъпителното изказване. А сега първи думата има Брайан Хейс. Thank you, President. Uh, благодаря, господин председател. Добре е дошъл отново господин Дегиндус. Благодаря ви за вашата ангажираност към нашата комисия. Имам няколко въпроса. Първият е свързан с важната роля, която играем ние, депутатите в комисията ЕКОН на Европейския парламент в диалога с ЕЦБ. Е, видяхте днес съвместната ни работа с председателя Драги. Правим такива срещи редовно, гледаме и доклада на ЕЦБ. Основните въп... Видяхте какви са основните въпроси, които задават евродепутатите на председателя на ЕЦБ. Бих искал да попитам, имате ли някаква идея за начина по който бихме могли да засилим парламентарния контрол, така че да може а, пълноценно да работим с ЕЦБ? Питам а, за това в ролята ви на заместник председател на ЕЦБ. Обсъждал съм въпроса с, с председателя Драги и той често говори за за отчетността пред членовете на Европейския парламент. Той казва, че ние играем важна роля. Можем да помогнем на председателя Драги или на неговия последовател. Как смятате, че можем да помогнем така, че ролята ни да се увеличи? Втори въпрос. Както правилно посочихте в изказването си, ролята на мерките, приети от ЕЦБ, са поддържането на инфлацията под и до 2%. Какво смятате за съотношението на еврото с долара? в светлината на целта ни от 2%. Съотношението между еврото и долара и обесеняването на долара определено затрудняват постигането на тази цел. Благодаря. Thank you very much, uh, Mr. Hayes. Благодаря, господин Хейс. Когато бях министър, 23 пъти се явявах пред изтъква публична служба. Прозрачността и отчетността са изключително важни, за да може да се подобри диалога между парламент и в този случай ЕЦБ. Така че ще се старая да засиля колкото се може повече моето присъствие в е, Европейския парламент, в комисията, че а, мога да се позва на своя опит в това отношение. Ще има и прозрачност. Разбира се, другата страна на монетата. Положителен смятам, че взехме правилните решения. Сега сме свидетели на възстановяване, така че работата ми в Еврогрупата е положителна. Имаме възстановяване на економиката, растеж, нещо, което беше немислимо само преди две или три години. Разбира се, много нещастите, които получи моята подкрепа за поста си, сигурен съм, че той ще продължи да предприема необходимите стъпки и мерки, за да за да допълнително паричната интеграция. А на другият ми въпрос ще отговорите ли? Казва госпожа Берес. Ами, търговския баланс на ЕЦБ, питам. Отговор. А, по отношение на ЕЦБ, много добре знаете, че това зависи от решенията, взети в рамките на програмата за подхода на ЕЦБ, който се използваше до сега е правилния и се надявам, че за бъдеще ще прилагаме правилната парична политика, за да изправяте на еврозоната. Um... За равенството на половете в ЕЦБ. Като че ли няма такова равенство какво бихте могъл да направите вие? Вие не може да си смените прикани да приключим работата по клиринга, свързан с еврото. Ролята на ЕСМА, ролята на ЕЦБ. Господин Дроаги каза днес след обяд, че ЕЦБ в рамките на криза ще трябва да. Благодаря, Рамон Тремоза. Благодаря, господин председател. Господин Дегиндус, добре е дошъл в Европейския парламент. Нашата група би искала да ви поздрави за номинирането за кандидат на заместник-председател на ЕЦБ. Вие все още сте министър на економиката на Испания и аз бих искал да попитам какво ще се случи с независимостта на ЕЦБ. Какво ще се случи с търговския баланс на ЕЦБ? Ще се приготви ли тя за следващата рецесия? Ще има ли резерв? ЕЦБ увеличава средствата си, а държи лихвените проценти близки до нула. Смятате ли, че ЕЦБ закъснява по отношение на нормализирането на паричната си политика? И във връзка с това, какви обективни обстоятелства могат да се зададат, за да се увеличат лихвените проценти в Европа. На следващо място, какво, кои политики в политиката на ЕЦБ възнамерявате да намалите? Primero, eh, hoy el presidente gobierno ha dicho que en los próximos días. Eh... Благодаря. Председателят. До две и министър-председателят на Испания ще вземе решение кой да ме замести. А по отношение на въпроса ви за паричната политика, бих искал да кажа, че не трябва да забравяме, че позицията в бизнес цикъла на Европа не е същата като е, на позицията на САЩ. Бих искал да кажа, че не трябва да забравяме, че позицията в бизнес цикъла на Европа не е същата като е, на позицията на САЩ. Много дълго време поддържаха нисък процент, така че е нормално Федералния резерв постепенно да започва да увеличава лихвените проценти. Това са не само неконвенционални мерки, но и се намали на различен етап от бизнес цикъла. Не смятам, че сме се забавили по отношение на отговора в паричната политика. Просто искам да кажа, че обстоятелствата в двата случая са различни. Предполагам, че паричната политика на ЕЦБ постепенно ще се доближи до това, което наблюдаваме в момента като парична политика от страна на ФЕД. На следващия ви въпрос. След като при... А по отношение на А по отношение на баланса, ще трябва през септември. Дителността на изследванията. Един милион часа на практика поради невъзможността на изследователските центрове да продължат да работят. Дителността на изследванията. Един милион часа на практика, поради невъзможността на изследователските центрове да продължат да работят, как можем в крайна сметка да очакваме от човек с една подобна кариера зад гърба си да са негативните последствия за гражданите? Ние в моята политическа група ще гласуваме против вас. Това трябва да знаете. Оратора бе не мога да се съглася. Съжалявам. Изложихте нещата, които така, че те не отговарят на действителността. От три години имаме повече от 3% економически растеж. В Испания създават се непрекъснато нови работни места, расте заедостта нещата а, е, е, са несравнимо по-добри от тези, които бяха преди това. И а, е, изследователите и учените се радват на едно по-добро битие и бъдеще. Не става дума само за инвестиции, не става дума само за кредити или за е, балони и мехури е, в сектора на недвижимите имоти. Не тези 14 или 16 милиарда евро бяха инвестирани по време на настоящия легислатурен период от правителството в важни е, инициативи. Виждате е, е, въздействието. Банковата система е стабилна, нямаме дългове, нямаме вече криза на пазара на недвижимите имоти. Благодаря ви. Имаше упреци срещу вас и критични бележки за това, че няма да бъде е, подкрепена вашата кандидатура. Имаше и друга е, кандидатура е, от Испания, която обаче не спечели толкова много гласове. Добре, Испания е страна в еврозоната, която заслужава е, поста заместник-председател на ЕЦБ, но страхувам се, че е, ще имаме проблеми е, е, във връзка с цялата процедура. Моята политическа група се тревожи заради конфликт на интереси. Имаме предвид вашата, вашия частен бизнес, това, че участвахте в разли... в, с имахте дялово участие в банки, е, които бяха спасени по времето ви на е, министър на финансите. Да, добре, е, ставаше дума за една банка, която трябваше да се стои. И това беше един вид национализация, но във вашата книга пишете за някакви гаранции. Е, участието ви в банката вече е достатъчно е, така, тревожен елемент. Благодаря ви. Ще се спра е, на отделните въпроси, които повдигнахте. По 2012 година се развиваха събитията. Имаше Е, намеса на, е, от страна на ЕЦБ. Е, това бе нормалната подкрепа, която се оказваше в тези моменти на страните в трудности. В момента е, е, нещата са уредени така, че само министрите на национално равнище не могат да взимат тези решения е, така че имаше едно преференциално участие, но капиталът е със съвсем ясен происход – 11 милиарда от е, ДМЛ бе отпуснат в момента, в който е, аз вече не бях министър. Банкия е, бе национализирана. И аз в момента, след като банката беше национализирана, след това вече не съм предприемал нищо във връзка с този финансов институт. Така че, доколкото съм участвал в цялата процедура, която бе много сложна, за един кратък период. Следващия туретор. Да, благодаря. Имам три въпроса към вас. Целта е, е по отношение на инфлацията, да кажем, е, близо до 2, но под 2. Е, но би трябвало да се преследват и други цели, да кажем, повече заетост, повече економи... производителност и така нататък. Наистина, това са основата на тези твърде различни аспекти. Оценката на използват се действително вътрешните си модели. Това е законно, легитимно и оправдано отрешаващо значение за е, комисионните. Възможностите за продажба на активите е, е също един важен аспект. Става дума за модели е, на изчисляване. В рамките на Базел бе постигнато договореност по отношение между вътрешни и външни модели на оценка и би трябвало да спазваме този е, модел, тази формула. Е, влиянието на ЕЦБ е, върху вътрешните оценки е голямо. Естествено, трябва да се има предвид и Влиянието на ЕЦБ върху вътрешните оценки е голямо. Естествено, трябва да се има предвид и доходите е, на е, ангажираните в банковата дейност на един институт е, лица, членове на семейството и така нататък. Развитие на цените, естествено, комисионни, паричната политика все още поизостава. Бернар Моно, благодаря ви. Имам два въпроса към вас. Много настоявате на понятието независимост на Европейската централна банка и на централните банки като цяло. Не смятате, че догмата за независимостта на централните банки се превръща в проблем с демокрацията по отношение на европейските граждани, особено когато сме изправени през случай на корупция, като случая с члена на Повтемния съвет на е, Централната банка на Литва, като си има прави, че никой не може да го принуди да подаде оставка, въпреки че би трябвало да се придържаме към тъй като трябва да се придържаме към принципите за неотправяне на обвинения и на независимост. Така че Смятате ли, че наистина е толкова добра идея да настояваме за такава степен на, на независимостта на банките в рамките на договорите? И този въпрос е свързан с а, смесената политика, т.е. паричната политика и бюджетната политика, които са част от економически причин съюз. Като ви слушам, днес имам усещането, че искате да преразгледате този принцип на смесената политика по отношение на еврозоната. Това ли предвиждате наистина? И благодаря. Да, благодаря ви. Научната литература, а и практическия опит показват, че централните банки постигат по-добри резултати по отношение на развитието на политика монетария. Както казахте, действително моделите на фонд, който ще се поява на Европейският механизъм стабилност, как ще се организира? Ще се основава ли на влогове? Или тъй като се предвижда реформа на съществуващ вече регламента, смятате ли, че предпасният механизъм ще не с предложение за обезпечаване на работните места. Господин Гиндус, Върхотно съдържавният дълг и активите, които не са обвърнати, обвързани с риск, това е единствен сериозен въпрос, който надхвърля еврозоната. В еврозоната ми взимаме решения, които да излизат извън рамката на Базелският комитет, защото въпросът е от световно значение и затова дебатите, които се водят в Базел, са много важни. На второ място не говорим за някаква форма на активи без необвързани с риск точно в момента обсъждаме структурните е, въпроси, свързани с държавният е, дългове. Трето място е много важно да се е, сложи край на а, взаимовръзката между банките и хазната. Не е въпроса колко точно а, имат като резерв в централните банки. Не, въпросът е как да се намали а, тежестта на държавния дълг а, в економика като цяло. Така, например, през ако погледнем банковата криза в Испания, ще чакат да се развият по-различно, ако нямахме толкова голям държавен дълг. На второ място. Европейският механизъм за стабилност под формата на гаранционен механизъм, винаги съм смятал, че той трябва да играе точно тази роля. По въпросът на ЕДИС или Европейската схема за страховане на депозитите, трябва да започне да се обсъжда действително този механизъм. Той трябва да бъде в основата на банковия съюз по принцип. И смятам, че би следвало постепенно да започнем да се движим към сближаване, както го направихме с единият механизъм за преструктуриране и трябва да имаме такъв предпазен механизъм под формата на, е, на ESM или под друга форма, но в край някакъв момент ще трябва да се да се засегне и сериозно въпроса за европейска схема за хора на депозитите. За антицикличните отговори имаме нужда от някаква възможност за да предприемане на мерки, антициклични мерки в бюджетна гледна точка като този отговор може да е, дойде под различна форма, но в рамките на бюджет на Европейския съюз имаме нужда от такива мерки, като разбира се, това може да се, да се подложи на нужният дебат, да се предвиди някакъв вид инвестиционен фонд, например. това също е альтернативна възможност, но преди всичко трябва да постигнем консенсус помежду си за това какъв точно инструмент ни е нужен, кой точно ще го управлява също така, защото е възможно това да бъде някаква бъдеща форма на европейският механизъм за стабилност. Господин Матур, благодаря ви, господин председател, благодаря на вас, господин Дегиндос, за присъствието днес сред нас. Вярно е, че независимостта зависи според някои от происхода или от точката във времето, но за нас въпросът е по-скоро принципен, но това беше по-скоро коментар, отколкото въпроса. Сега стигам до същността на въпроса. Споменахте, че стабилността на економическия политик е много важна за доброто функциониране на паричната политика. трябва ни по-голяма възможност за предвиждане на бъдещи външни удари. А сега по възможността за създаване на Европейски валутен фонд и неговото възможно приложено поле. Споменахте също така и начин, който могат да се отразят необслужените кредити в годишните баланси. В Испания направихме опита да намалим тежестта на необслужените кредити в балансите. Как може да направим на европейско равнище и каква е позицията ви за последното предложение на ЕЦБ в това отношение? Благодаря ви. Благодаря ви, господин Мато. Що се отнася до бъдещето на економическият и паричен съюз и на банковия съюз. Очевидно те трябва да бъдат довършени. А, това ме навежда и на въпроса за ЕДИС. Няма как една маса да има само два крака, трябват ни поне три крака на масата и ЕДИС всъщност е третият стълб след фонда, т.е. след фонда за гаранция на депозита се поставя и въпросът за необслужените кредити. А, трябва да се обмисли, може би, възможността за създаване за увеличаване на общия капацитет за покриване на загуби на банките, като по този начин, без да се пипат влоговете на доконоплатците, когато дадена банка изпадне в трудности, да може да се пристъпи към преструктурирането на съответната институция. Това е основният въпрос, е основният начин да се намали риска. По отношение е, на необслужваните кредити, проблемът с този вид кредити е с много измерения и трябва да го впишем по-общият контекст. В Испания, например, 86 милиарда евро бяха нужни, за да се обезпечат тези необслужвани кредити. Същото се случи и в Ирландия тогава, защото да не създадем някаква банка или друга институция, която да събере всички тези а, токсични кредити и съответно тази лоша банка, така да се каже, ще има възможността да, при, да е, управлява тези необслужвани кредити, като разбира се се приложи законодателството в областта на е, непотъжеспособността. Но действително разрешаването на проблема на обслужваните кредити е много важна стъпка при интеграцията на банковият съюз, особено като си има предвид, че няма как след това да има някаква опасност да се